Скъпи колеги, мисля, че трябва да започваме. Време е за начало на заседанието. Скъпи колеги, би трябвало да започваме, тъй като, както обикновено, дневният ред е доста наситен. Поздравявам ви много сърдечно на заседанието на нашата комисия. Започвам веднага с първа точка. Както знаете, е, е, становището за авторските права в рамките на цифровия е, пазар ще се отложи за юли Наложи се тази промяна. Надявам се, че няма да възразите, тъй като а, сроковете са изтеглени за а, по-задна дата през октомври. През юли обаче ние трябва да сме готови с нашето становище, за да бъде то съобразено. И така, мога ли да ви попитам, съгласни ли сте с дневния ред? Очевидно да. В такъв случай приемаме дневния ред със съответното изменение. Преминаваме към втора точка – одобряване на протоколите от заседанията. Е, имате протокол е, на заседанието от 25 април 2017 сред документите, които сте получили. Има ли възражения срещу протокола? Очевидно не. Предлагам да е, следваме обичайната процедура – ако до края на нашето заседание не постъпят възражения, ще се смята протоколът за прият. И така, съобщение на председателя, точка трета. Е, езиковия режим. Имаме е, превод е, на френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, естански, унгарски, полски, словенски, български и румънски. Напомням ви, че има веб е, е, директно се излъчва заседанието. Освен това, е, решенията на заседанието на координаторите от 30 май вие са ви изпратени с имейл до 31 и след като не постъпиха е, предложения за изменения е, до 6 юни, това беше крайната дата, смятаме, че те са прияти. Нека е, да се върна на 13 юни Страсбург. Тогава отбелязахме юбилея от създаването на Erasmus+. Много Интересна и забележителна бе церемонията и в пленарна зала след обед и е, редица други прояви, които са отразени е, доста добре в е, медиите. Трябва да отбележа, че е, е особени заслуги има не само ни, е, членовете на комисията, но и Стефан Манев и Люка от секретарията, които е, работиха е, много добре. А това беше действително много работа, свързана и с координацията, за да може всичко, което а, пристига като идеи и трябва да се организира, да бъде а, осъществено. Благодаря и на колегите от кабинета на председателството на господин Таяни, както и от нашия секретариат, които пък също допринесоха много за организацията на цялата церемония и на всичко свързано с юбилея. Едно събитие, на което можем е, да е, залагаме и да се е, опираме като опит, когато става дума за подобни прояви. В 15 часа ще проведем в 4Q1 е, заседанието заедно с Комисията по заетостта. Е, първоначално в Ян, а след това в 4 часа ще се върнем тук, за да продължим с обичайната работа и дневния ред. Е, ще помоля Яна да ме замести, тъй като днес сутринта действително заседанието няма да бъде много дълго реших, че мога да ви напусна. Утре моят син се дипломира, получава университетска диплома, така че трябва да ви помоля да ме извините. Утре в Златния павилион на площада Люксембург ще има също една проява, свързана с вчерашния ден, посветена на беженците, посветен на беженците. Така че много ви моля да приемете поканата, която е отправена от Бернт Люке. И така, сега преминаваме към гласуването. Днес сутринта Ще гласуваме първо по становището на непрекъснато университетско образование и дистанционно обучение в рамките на Европейската стратегия за учене през целия живот. Докладчик на Комисията по култура и образование е колегата Звер. Искам да го попитам, желая ли да каже няколко думи преди да преминем към гласуването. Очевидно не, тогава преминаваме направо към гласуване. 66-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Струва ми се, че трябва да направим проверка.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 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 131 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се. Бих искала да направим проверка по изменение 137. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се 15 против, 14 за. 138 за, против, въздържали се, приема се. 139 за. Искате проверка по изменение 138. Моля гласуване с електронни карти. Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, за, против, въздържали се. Бих искала да проверим 168 електронно гласуване. Край на гласуването. 16 против 7 а, за. Отхвърля се. 169 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се прие, но бих искала да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 189 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 219 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против,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 против, въздържали се, приема се. Забравила съм изменение 20. Много моля да ме извините. Изменение 20 на предишната страница. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. И така,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 62 за, против, въздържали се. Резултатът беше неясен, много близки гласове, за и против. Моля, проверка. Край на гласуването. 17 против, 13 за, отхвърля се. Всъщност не е чак толкова малка разликата. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, отхвърля се. Три за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Пет за, против, въздържали се, приема се. Окей, окей, okay. wir haben noch was 100... Оказва се, че сме забравили още нещо. 101. Е, едно а, някак си съм го изпуснала. Така че ще трябва да гласуваме сега допълнително на четвърта страница е 101. Да. Трябва да гласуваме и, и по изменение 101, извинявам се, за, против, въздържали се, приема се. И сега вече крайното гласуване поименно електронно гласуване, режим на гласуване. Geschlossen. Край на гласуването. 24 гласа за, 1 глас против, 5 е, има въздържали се. Е, становището се приема. Поздравяваме и докладчика, и докладчиците в сянка. Дори и само от списъка на, загласуване се вижда, че е трябвало да се работи много, много изменения и немалко компромиси. И така, преминаваме към а, предложение за регламент, правила за упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации при предаването на телевизионни и радиопрограми. Докладчик Петра Камереверт. Можем да преминем направо към гласуването. Възможно е, е гласуването да се окаже по-сложно. Ще ви помоля е, за е, максимална концентрация, за да не се бавим. Изменение 123 е оттеглено, така че преминаваме направо към първи компромис. За. Против въздържали се. Струва ми се, че се прие, но ще ви помоля за проверка. Geschlossen? Край на гласуването. Отхвърля се 15 на 15. За и против. Втори компромис. Кой е за? Кой е против? въздържали се, ще трябва да направим проверка. Е, моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 16 за, 14 против, приема се. Сто тридесет и Осмо изменение, ще го търсите след една страница. Две, кой е 138, при мен е пета страница. Така че ще трябва да прелистите няколко страници. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 139 за, против въздържали се, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, налага се проверка. Режим на гласуване. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се 15 на 15 гласа. Е, четвърти компромис. Кой е за? Кой е против? въздържали се. Струва ми се, че и тук се налага проверка. Моля, гласувайте. Кашласен? Край на гласуването. 19 гласа за, 10 против. Приема се. Компромис 5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 149 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега преминаваме към компромис 6. За. Против. Въздържали се. И тук се налага проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 гласа за, 10 против. Приема се. 178. Кой е за, кой е против? Einhundertachtundsiebzig. 178. Ще ви изчакам, докато сте го намерили. След 12 тия компромис ще го търсите. И така, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13. За, против, въздържали се, налага се проверка. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. 13 гласа за, 16 против, отхвърля се. 14 компромис за, против. Въздържали се. Така и така ще се наложи проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 гласа за, 9 против, приема се. 180 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. Компромис 15 за. О, извинете, извинете. 181 е, за, против, е, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, налага се проверка. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. 15 гласа за, 15 против, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се. Ще трябва да направим проверка. 184, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 14 за, 16 против. 14. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. И тук се налага проверка. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. 12 за, 16 против, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се. И това трябва да се провери. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 12 за, 18 против. 186 за, против, въздържали се. Проверка. Моля, нека да гласуваме с електронни карти сега. Край на гласуването. Отхвърля се 14 за, 16 против. 187 за, против, въздържали се. И тук се налага проверка. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 12 за, 18 против, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли, но ако желаете, можем да направим проверка. По изменение 189. 189. Край на гласуването. Отхвърля се 19 против, 11 за. 190 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 191 за, против. Въздържали се. Проверка. Сложно гласуване. Моля, гласувайте. 191. Край на гласуването. Отхвърля се 13 за, 17 против. Компромис 16 за, против. Въздържали се. И тук се налага проверка по компромис 16. Моля гласувайте. Край на гласуването. 15 на 15 отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се. А, така си и знаех. Проверка. А, моля, гласувайте по компромис 17. Край на режима на гласуване. 15 на 15 също се отхвърля. А сега ще гласуваме вече по отделните изменения. 193, 194, 195, 196 са амблок идентични. За, против, въздържали се. Но и тук ще трябва проверка. Съжалявам много. Край на гласуването. 16 за, 14 против. Приема се. 200 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18. За, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре. Проверка по компромис 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 за, 13 против, приема се. 202 за, против, въздържали се. Моля ви да направим проверка по 202. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 12 за, 14 против. 17 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се. Ще направим проверка тук. Моля, гласувайте. Компромис 19. Край на гласуването. 16 за, 14 против, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се. Компромис 20. Гласува се компромис 20. Още веднъж за, против, въздържали се. Така и така ще трябва да правим проверка. Моля ви за електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 15 против 14 за. 21 компромис за. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли, но ако желаете, ще направим проверка. Моля, гласувайте електронно по компромис 21. Край на гласуването. 16 против 14 за. Отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 27 на следващата страница, при мен поне е така, за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, А, извинете, сбърках. 37. Да. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 22. За. Против. Въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте електронно. 15 на 15 отхвърля се. 39-то изменение за, против, въздържали се. Налага се проверка, съжалявам. Моля, гласувайте електронно. Geschlossen. Край на гласуването. 16 за, 7 против, приема се. 23-то изменение. Е, компромис 23, е, извинете, моля. За. Против. Въздържали се. И тук проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С един глас е, отхвърлям. Компромис 24. За. Против. Въздържали се. Налага се и тук проверка. Струва ми се, че се отхвърли, но по-добре проверка. Гласуваме. Край на гласуването. 14 на 14 отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, Проверка с поименно гласуване, моля. Струва ми се, че се прие, но все пак е по-добре да сме сигурни. Край на гласуването. Да. Много ви моля, е, така, добре да вдигате ръка, защото инак не, не разбирам какъв е резултата. И така, стигаме до компромис 25. Е, прелистете една страница. Е, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка и тук. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се равен резултат. 26. Е, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Ще проверим с електронно гласуване. Компромис 26, моля. Край на гласуването. Отхвърля се и тук равен резултат. 15 на 15. 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 27 за. Компромис 27 за. Против. Въздържали се. Както си мислите, ще кажа сега проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 15 на 15. Компромис 28 бих предложила направо да преминем към електронно гласуване. Инак само удължаваме нещата. Компромис 28. Край на гласуването. Отхвърля се 14 за, 16 против. 60. 61-62 амблок. За, против. Въздържали се. И тук се налага проверка. Моля, гласуваме електронно. Край на гласуването. Равен резултат отхвърля се. 63-64 идентични. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте електронно. Geschlossen. Край на гласуването. 15 за, а, е, против, 14 за, а, е, отхвърли се. 66 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли. Но ако нямате нищо против, е, да проверим и тук нещата. Моля, гласувайте електронно. По 66. Край на гласуването. 15 против, 14 за, отхвърля се. 65 оттеглено. Компромис 29. Предлагам направо електронно гласуване. Е, моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 против 14 за отхвърля се. Компромис 30. Направо електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Същия резултат отхвърля се. 69 и 70 се гласуват заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Струва ми се, че бяха отхвърлени, но о, може би проверка е по-добре. В случая. Край на гласуването. Равен резултат отхвърля се. 71 за, против въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли, но предпочитам да проверим нещата. Моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. Да, отхвърля се. 16 против, 12 за. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 отеглено, оттеглено, компромис 31. И тук повтаряме нещата, е, направо е електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 15 против 14 за. Компромис 32. Направо електронно гласуване, моля. Край на гласуването. 16 за, 13 против, приес. 33 компромис. Кой е за, кой е против, въздържали се. И тук ще направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 15 за, 14 против, приема се. 83 за, против, въздържали се, струва ми се, че се прие. Независимо от всичко, ви предлагам проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 9 против. Съжалявам, голяма разлика, но не можа да се види. Не пролича. Компромис 34. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Ще направим проверка. Моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. 16 за, 14 против. Приема се. 92. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 35 компромис. За? Против? Въздържали се? И тук ми се иска да направим проверка. Компромис 35 по именно гласуване. Моля. Край на гласуването. 16 за, 14 против, приема се. 36-ти компромис, веднага електронно гласуване, да спестим малко минутки. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 за, 14 против. Приема се. Компромис 37. Веднага електронно гласуване, моля. Край на гласуването. 15 на 15 отхвърля се. Компромис 38. Веднага електронно гласуване. Режим на гласуване. Край. 15 на 15 отхвърля се. 99-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се. И тук ми се ще да направим проверка по изменение 100. Край на гласуването. Отхвърля се 16 против 14 за. 101 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 39. Веднага преминаваме към електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат. Отхвърля се. Компромис 40. Отново електронно гласуване. Веднага. Край на гласуването. 16 против 14 за. Отхвърля се. 102, 103, 104, 105 идентични. Гласуваме ги блок. Кой е за? Против? Въздържали се. Съжалявам. Ужасно наистина, но се налага проверка. Моля, гласувайте. 102, 103, 104, 105. Заедно гласуваме по четирите изменения. Край. 15 за, 14 е, против, приемат се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се, 110 за, против, въздържали се. Бих искала да направим проверка по 110-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 против, 14 за, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се и тук трябва да направим проверка по 108 изменение. Край на гласуването. 17 против 9 за отхвърля се. Компромис 41 направо електронно гласуване. Моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. 14 против 13 за отхвърля се. Компромис 42 направо по именно гласуване, моля. Гласувайте. Край на гласуването. 14 за, 13 против, приема се. 43-ти компромис, е, електронно гласуване направо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 против 13 е, за. Отхвърля се 44-ти компромис. Е, веднага е електронно гласуване и тук. Край. 15 за, 13 против. Приема се. 45 компромис, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 против 14 за отхвърля се. Компромис 46 също е електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 15 против 14 за. 120 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 121 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 122 отеглено. 15. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И така стигнахме до крайното гласуване, окончателното. Край на гласуването. 18 за, 9 против. Приема се. Благодаря ви. Тежко гласуване. Като докладчик е, е, ще извърша проверка вече по окончателния текст. Може би ще оттегля името си от е, доклада. Благодаря ви. Исках да кажа, че малко закъснях, но гласувах за. Извинявам се много. Ако можете да бележите как съм гласувала. Благодаря. Sorry, Silvia. Kannst du bitte, Silvia? Силвия, извинявам се. Би ли могла да повториш това, което каза, тъй като ни не получих превод? Много се извинявам, но закъснях. Исках да кажа да запишете, че съм гласувала за и се извинявам отново, че не присъствах. Gut, dann kommen wir zum nächsten, zur nächsten Abstimmung. Das äh, ist der Entwurf einer Stellungnahme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 преминаваме към следващото гласуване. Ако има хора, които не желаят да присъстват, моля да напуснат залата. Докладчикът като че ли не присъства, струва ми се, че сега е по-лесно ще мине гласуване. Първо, за, против, въздържали се, отхвърля се. Две, за, против, въздържали се, Струва ми се, че се прие, но бих искала да направим проверка по изменение 2. Край на гласуването. Отхвърля се с голяма разлика в резултата 22 ми, е, против. Не се виждаше. Трето изменение за, против, въздържали се, Трябва да ми давате и аз знак с ръка, защото отново проверка се налага. И така, изменение 3. Край на гласуването. 16 против 9 за, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против,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 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, 17 да, за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме по цялото становище. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. 22 гласа за, 1 против, 4 въздържали се. Е, становището се приема. Поздравления за докладчика. И така. Остата е, е, ме заболя, след това гласуване, но въпреки всичко трябва да ви благодаря. Наистина не ни беше лесна задачата. Благодаря много на всички. И така, приключихме с гласуването, но това не означава, че сме приключили заседанието. Ще помоля всички, които желаят да напуснат залата, да го направят тихичко, за да можем веднага да преминем към точка 7 размяна на мнения с експерти, определени за а, журито за Евро... европейски столици на културата. Поздравявам а, с добре дошли нашите гости. Експертите, номинирани от Европейския парламент за а, панела за е, европейски столици на културата ще трябва да ни информират за това, което са свършили през периода 2015-2017. На февруарското заседание на координаторите се взе решение да поканим трите дами. Много се радвам, че те са тук. Това са госпожа Силвия Аман, госпожа Кристина Фарина и госпожа Агнешка трябва да ми помогнете. Влязъл. Да. Сърдечно добре дошли при нас в Комисията по култура и образование. Вие сега ще ни информирате за вашата дейност в този орган, най-вече за това как е, при, протича подбора, оценката, е, крайния избор и може би ще ни кажете и нещо повече за самата програма тази размяна на мнения след това ще бъде основа за обсъждане и за взимане на решение на заседание на координаторите. Решение за това дали да удължим вашия мандат вие сте нашите трима експерти, които първо ще получат думата, след това е, координаторите от е, различните политически групи ще получат думата, а също и други колеги. Всяка от вас има по 4-5 минути, за да ни е, представи своят, своя доклад. Благодаря ви предварително за е, дейността, която сте извършили и за това, че сте готови да ни информирате. Определете сами реда. We would like... Добро утро. Искаме да започнем с благодарности към председателката, както и цялата комисия по култура и образование за поканата и за възможността да обменим мнения с вас по един отворен начин. Както вече беше казано, ние сме трима, три експертки – индивидуално Определение от парламента да участваме в панела за европейски столици на културата. И така, след две години и половина на нашия мандат сме а, готови с радост да споделим нашите полуки от този опит. Е, добавена стойност според нас има не само за културата в Европа, но също така и за европейския е, проект като цяло. В началото, съвсем накратко, въведение за нас самите. Все пак ние тук сме а, е, лично. Аз съм Кристина Фариня, идвам от град Порто в Португалия. От две десетилетия работя в този сектор за разработка на политиките и способстване за сътрудничеството в областта на културата, изграждане на капацитета на професионалистите в сектора, също така разпространяване, насърчаване на предприемачеството в сектора и альтернативни подходи. Аз се казвам а, Силвия Аман, а, близо до Линд съм родена, което също е бивша столица на културата. Работя и аз повече от 20 години в а, областта на структурните фондове, е, в европейската културна политика. Също така се занимавам с сътрудничеството в Европейския съюз по тази тема. Също съм с председател на групата на ОМС по културата. Ние там работим за предприемачеството и иновацията. Аз съм Агнешка Влазел от Варшава. 30 години опит имам в управлението на гражданския сектор в областта на културните проекти. работи в много мултидисциплинарни проекти и в Лиц в университета работя за, по проект за цифровата економика и това е от мен. И така, започваме а, съвсем накратко по работата на панела и след това ще подчертаем някои от ефектите, които проистичат новото решение, новите критерии за номиниране на а, е, потенциални столици на културата от 2020-2030. След това ще свършим с основните тенденции и съответно фактори за успех на инициативата и накрая ще говорим за бъдещето. Както каза Кристина, на, пъл, на първо място как работи панела. Ето някои снимки от процеса на селекция в Ирландия. През юли миналата година виждате представителите на панела. Ние сме 10 души, трима номинирани от Европейския парламент и освен това има национални експерти. В случая на Ирландия не беше така, но в други държави имахме до двама национални експерти и след това участието на управителния орган, обичайно Министерството на културата на съответната държава и Европейската комисия и те работят като наблюдатели, за да наблюдават нашата работа и да а, видят, че всичко е в съответствие с директивата и цялостната рамка. И така, като преминем към самия процес на селекция, обикновено една година отнема подбора, започва 5 години преди самото самия период на столица на културата и се подготвят съответните градове за предварителното предварителния подбор и за окончателния подбор. Ние ги разглеждаме и на основата на тази информация панела взима решение и препоръчва един от градовете на е, управителния орган. След като бъде подбран града, е, панела приема а, друга роля, а именно роля на, наблюда, а, на мониторинг. И така ние а, съблюдаваме за спазването на първоначалното предложение и също така връзката между визията, решението и реалността. И въпреки, че всеки град разработва свой процес за мониторинг и оценка, ние също се грижим за това. Този процес а, се провежда с три заседания и едно посещение на града. Преди е, самото провеждане на периода за Европейска столица ние правим посещение и е, пре поръчва на комисията да връчи или не държавата Мелина Меркурия и това е малък процент като финансиране, но все пак е символ, добър символ и добро послание за града, защото по този начин се демонстрира, че Европейския съюз а, продължава да подкрепя решението до самия край. По този начин също така се съдейства за още ресурси финансови. Новите критерии, които проистичат от новото решение за периода 2020-2023, на първо място дългосрочната стратегия за развитие на градовете, така че от града се изисква дългосрочна стратегия за развитие, където културата е стратегическо средство с стратегическа роля, но също така и Европейска столица на културата не е самоцел. Тоест ние очакваме стратегията да продължи и след годината на Европейска столица на културата. Втория критерий всъщност е хоризонтален за цялата програма, за целия процес, за всички други критерии. Това е европейското измерение. Тъй като, като гледнем дългосрочната стратегия, очакваме градовете да се позиционират на европейската сцена, да повишат видимостта си и а, това е част от стратегията. На второ място, когато разгледаме програмата за изкуства и култура, тази програма трябва да стъпва на идеи от европейски интерес, тъй като за да може да се разработят съвместни проекти с общ интерес и по общи теми. Програмата не само се разработва заедно, но и се изпълнява заедно. И така, партньорите, било то други градове, които са били, са или ще бъдат европейски столици на културата, а, трябва да участват засилено в програмата. И тази мобилност върви в двете посоки. И навън, и навътре. нови посещения се не генерират по този начин и нови идеи и проекти. И така, а, с поглед на бъд, към бъдещето. Тази програма трябва да стъпва на традициите, на наследството, но с нови визии, връзки с съвременното изкуство и с нови възможности за стопанска дейност. И не на последно място, е, обхващаме и професионалистите от сектора, така че да се изгражда техния капацитет не само за изграждане на, извършване на програмата, осъществяване на програмата, но и създаване на наследство. Други елементи от е, новото решение от 2020-2033 е във връзка с кратския контекст. Така че културата не се разглежда като изолирана дейност, която е свързана само с артистична дейност или някаква културна програма, а се разбира като повод, като начин, инструмент да се инвестира в цялостната инфраструктура на града. И така тази инфраструктура не е концентрирана единствено и само по а, културните въпроси. Това, разбира се, е важно. Трябва да има такива културни програми, но ако да речем се планира голяма изложба, изложение в града, трябва да има съответното пространство, но тук сме свързани, свързваме нещата и с транспорта, с достъпността, мобилността вътре в града. Виждаме все повече градове, които инвестират в контекста на европейски столици на културата в по-екологични начини за мобилност в града и все по-често места за срещи. Така че да се виждат различните места в града като места, на които може да се случи нещо повече, освен да се мине оттам. И така да се провеждат дебати и други там. Много креативна стратегия, която виждаме все по-често в предложенията на градовете и когато посещаваме градовете. Много важен е и втори елемент. Познавате го изключително добре от програмата Creative Europe, разработването на публиката, което стана много централен показател и фактор и това се отразява и в проекта за европейските столици на културата. Все повече работим а, по разпространението и досега на резултатите на проектите, все повече програми за децата, училищата, все повече програми за общностите, принос към социалното сближаване, така че групи, които не са така добре интегрирани в града, могат да се интегрират по-добре. И последния елемент, управлението на европейските столици на културата, може би изглежда малък тук а, и не е толкова важен, но е също така важен като останете 6 точки, тъй като проекта трябва да се управлява добре, да стъпва на солидно финансиране, защото иначе няма как да проработи. Както каза Кристина, те градовете не разчитат само на този милион и половина, които получават от Меркурий Мелина наградата, но също така имат възможност от съфинансиране от Хоризонт 2020. Виждаме и много програми, свързани с Еразъм, много ангажимент и от градовете, и от околните региони. Последна тема по този слайд – която е важна за това, което предстои да представим след това. В а, а, този етап могат да участват и държа, а, градове извън европейските държави. Нови сад избрахме за 2024 ако госпожа председателката не ни прекъсне, ще се опитам да вмъкна и моята част от презентацията. За първ... първото ни участие беше в Риека, в Харватия. Девет кандидати имаше, четири бяха в резултат на предварителния подбор и ние гласувахме за Риека. Важно е тук да споменем, че тук имаше фокус и концентрация върху гражданското участие и ангажиране не само с местните граждани, но и европейските. Истрия се свърза с 27 други места в Европейския съюз по този начин, посредством проекта. Имаше и други акценти, които а, ни карат да се надяваме, че тази ангажираност на гражданите ще продължи. Следващия етап Румъния 14 кандидати, 4 резултата от предварителен подбор, ключ, ключ и тук виждаме споделена визия между гражданите и политиците. Проектът се изгради като една нарастваща идея, в която културната програма ще се и организира и разработва с участието на местната общност. Не само а, творците ще участват, но и гражданите. Гърция избрахме от а, на следващия етап а, Елюсина, малък град близо до Атина, където ще разработим един прототип за промяна за постиндустриалния малък град, където културата ще бъде в фокуса на нашите действия. Литва 2022 Калма спечели с идеята за съвременна столица, тук е интересна програмата, нейните потоците в нея, сътрудничеството между различните елементи и изграждането на гражданското общество. И така стигаме до тенденциите, които вече са видни. Това, че а, градовете кандидати стават по-малки, нараства участието на гражданите, нараства и сътрудничеството между самите европейски столици. Използват се финансови средства и изграждането на капацитета става много важен елемент от програмата, не само допълнителен ефект. Имаме добри примери за това как се сътрудничи. Например, през последните 20 години се срещат всички европейски столици всяка година и новите европейски столици на културата вече работят заедно и а, си сътрудничат а, в международен план, така че да се концентрират още по-добре върху засилената, засиленото сътрудничество между бъдещите европейски столица на културата. Предстоящи европейски столици на културата. Едва след 2020 година са избраните градове от новото решение. В нашите календари все още предстоят Люксембург за 2021. И така към нашите заключения идентифицирахме някои а, елементи, които считаме за фактори за успех. Ние ги виждаме не само в печелившите градове, но и в кандидатите, които а, не успяха, но а, все пак две точки създаването на културна стратегия, припознаването на културата като стратегическа политика в рамките на цялостното развитие на града. Дадахме си сметка, че в много от градовете това е, е първия път, в който те разработват културна стратегия за градовете си. В много от тях това стратегия е приета и тя остава, макар те да не получават а, възможността да са европейски културни столици а, и а, тя влияе. Това е фактор за економическо и социално включване. А, тук не става въпрос само за туризъм, но а, създаване на привличащи фактори а, и възможности за капацитет, но също така и възможности за предприемачество, за привличане на младите, да отидат в този град и да останат там. Също така връзка с други общности. И проектът е средство за събиране на хората около а, общ градски проект. И тук а, имам до втората точка партньорство и участие. Виждаме в много от държави, градовете кандидати, че за първи път по този начин се събират около масата всички заинтересовани страни и тези нови връзки, тези нови партньорства остават. Те се създават на местно равнище, между академичната общност, стопанската общност, но и региона, и, общ... и общините както и на национално равнище, тъй като националното равнище също припознава това като важен проект. Но след това пък и на международно равнище всички тези връзки, всички тези взаимоотношения остават. За да се случи всичко това, обмислихме и какви са нужните рамки от тук нататък в бъдеще. Смятаме, че е един важен елемент е финансирането за европейските столици за културата трябва да продължи. Според нас той има много добър ефект и когато споменахме милион и половина евро, понякога става въпрос за проекти от 60 милиона евро и дори повече инвестиции в инфраструктурата и всички тези интегрирани дейности, така че според нас наистина си струва инвестираните средства. Това води и до друг момент. С този проект Европа се вижда на местно равнище, възприема се като нещо, което, на което са автори гражданите – така са направени проектите, че интегрират добре, хората могат да видят, да преживеят Европа и ние смятаме, че това е много важно. Освен това, според нас Европейските столици на културата имат много сериозен а, хоризонтален ефект, въздействие положително върху околната среда, върху социалната среда. И това също трябва да се отрази в по-нататъчните програми, различните регионални фондове и в програмите за образование. Не на последно място, не трябва да подценяваме и имиджът, който имат европейските столици на културата на международно равнище. Вече се свързахме с, с инициативата за а, културни столици в Източна Азия, както и с а, Ю, Япония, Южна Корея и Китай. Те всъщност са вдохновени от нашата инициатива. Отличен елемент за допълнително съдържание – и новата стратегия за международно сътрудничество и културен обмен. Така че, да. Това са нашите разсъждения по отношение на стъпките, които трябва да бъдат предприяти и които трябва да се а, обсъдят. Чакаме с нетърпение вашите въпроси и благодарности от името на трите ни за тази възможност за обмен на мнение. Много сърдечно благодаря и на трите представителки на комисията, на нашите експерти, които ни информираха подробно за работата на комисията, на журито и ни показаха много нагледно колко дългосрочно е въздействието на столицата на културата, нещо, което действително допринася за устойчиво развитие и за по-добро сближаване е, между градовете и регионите. И това става не само между градовете, които междувременно са били е, е, европейски столици на културата, но а, това се отнася в крайна сметка и до а, столиците, които а, са на държавите членки, които са кандидатствали. Междувременно вече и при посещения, а и тук сме установявали, че съществува една чудесно функционираща мрежа между столиците на културата на Европейския съюз и че те продължават да поддържат връзки и да споделят всичко това, което става и след е, като е преминал периода, е, в който са били е, Европейска столица на културата. И така много-много благодаря за информацията, която ни дадохте за вашия отчет. И сега ще попитам координаторите, желаят ли да вземат думата. Сабине, може би първа. Сабине Ферхойн. Съжалявам, че прекъснах разговора. Не, първо да благодаря за това, че представихте тук вашата работа. Имам един въпрос, който бих искала да задам. Когато говорим за мрежи, които вече са създадени между европейските столици на културата в миналото и бъдещите е, много ни се иска, естествено, това сътрудничество да се разширява и да се задълбочава. Можем ли да направим нещо като една обща платформа? Започнали ли сте вече някаква работа в тази посока? Така че и по-малки градове, е, които са били столица на културата, да е, по-лесно да осъществяват контакта и действително да постигаме този устойчив ефект, към който се стремим. Защото понякога така се мисли, добре става дума за еднократно явление, така да се каже, за един кратък период и след това какво става. Много хубаво е обаче, след като приключи този активен период, в който града е столица на културата а, за Европа, след това да продължи сътрудничеството и е, това е най-добре става в мрежа. Да, благодаря. Първо ще получите, е, ще чуете, така да се каже, въпросите и след това ще отговорите. Благодаря ви. Благодаря за представенето. Бе много интересно. Европейските столици на културата са част от успеха на Европейския съюз. Имаме други проекти в сферата на образованието, на културата, Знаем, че те стигат до хората и ги въвличат, което ги прави по-отворени, по-европейци, защото това са допълнителни възможности за връзка с европейската култура. Бяхме в Орхус, в града, в културните институции, видяхме как всичко се отваря. Не само институциите, но и целият град. Така се дават възможности хората да излязат в града, да се радват по площадите, на пристанището. Настроението беше чудесно и въобще духа на проекта там е чудесен. Чуда се какъв ще е резултата за малките градове, тъй като има положителни страни, да влезеш по кварталите или по-малките градове, по селата и да ги свържеш. От друга страна обаче трябва да се направи оценка на успеха, кои са по-успешни от други. След това европейските столици на културата и външните отношения. В пленарната зала ще разгледаме един доклад за външните отношения в сферата на културата на Съюза. До каква степен искате да сте свързани? Чудесно е да се свържеш с други континенти, да кажеш какво прави Съюза. Може ли да кажете нещо повече за интеграцията? Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank. Da... Благодаря. Тъй като не виждам други желащи да задават въпроси, ще дам с удоволствие още веднъж на членовете на комисията наш, думата. Благодаря ви за въпросите. Те засягат много важни въпроси, които често обсъждаме е, в нашата група. Първо за мрежата на столици на културата – За нас това е добавена стойност и насърчаваме всички градове да се включат. Получаваме коментари от градовете, говорим с тях. Голямата част участват в такъв тип обмен. Поне последните работят много активно. Искаме също така да изграждаме и общи проекти, крайна сметка това е в ръцете на самите градове, те ще преценят. Нашата група може само да ги насърчи по време на подбора, да им каже какви са инициативите, да им обърне внимание, да им каже да отидат на заседание. Ние винаги го подкр... подчертаваме. Що се отнася до устойчивостта, това е нещо много важно. Това е интегрирано и в директивата. Целият проект се интегрира в една културна стратегия и развитие на градовете. Обикновено тези стратегии са 10 годишни. Поради тази причина не можем да го докажем ни на градове, които по новата директива започват през 2020 година. Но рамката е такава, че нещата да работят в посока устойчивост което е чудесно. След това инфраструктура, що се отнася до устойчивостта, всякакъв вид инфраструктура, но това е, може би, стария вид устойчивост. Това, което се забелязва в много от градовете, е желанието хората да участват. когато участваш, може да има устойчиво въздействие. И тези, които е, по-трудно дават достъп до себе си, като че ли трябва да са по-голяма част от е, тази стратегия още повече. Ако иска колегата да поеме. Uh, that, uh, some... Някои големи градове в Европа вече са били столици на културата. Втори, трети път дори. И за това не кандидатстват отново. В Румъния и в Ирландия имахме столици, които кандидатстваха, но техните оферти не бяха достатъчно добри. За това не, бя, не попаднаха в случая с Ирландия в списъка с последните имена преди крайната селекция, при Румъния въобще не попаднаха дори в този списък. Сега за мрежите, пък аз насърчаваме не само градовете да проявяват интерес към това да говорят с други градове, които са били столици или са били кандидати, от което извличат много полза, що се отнася до управление, комуникация, програмиране, но и също европейското измерение, което понякога не им е съвсем ясно, но и да проявяват интерес към въвличане в съществуващи вече културни мрежи. Тези мрежи се съсредоточават върху въпроси, които ги вълнуват. Различни видове е, мрежи, свързани с културата. Те ни питат често и за съвет – Градовете, когато станат членовете, могат да останат. Ще свържа двете теми. Стана ясно, че не става дума само за мрежи на кметства и общини. Не, става дума за мрежи на културни организации. Така стигаме до хората, не само до организациите и бюджетите. Сега за малките градове. Малките и средно големите градове всъщност оказват много по-голямо въздействие върху местната общност. Гражданите се въвличат, цялата общност участва. Например, Тимишуара и Риека. Всички участваха Видяхме се с духовните лидери от всички вероисповедания в града. Те подкрепиха електронната, извинете, европейските столици на културата. Млади хора, които разработваха проекти. Европейското измерение трябва постоянно да се извежда на преден план и дори когато избираме проектите, това е много важно. Те трябва да знаят как а, да се занимават с този въпрос. И накрая за малките градове отново. Малките градове кандидатстват. Те имат по-малък капацитет. Те изграждат съвместни кандидатури с проект, макар че само един град кандидатства, често идват проекти, които идват от няколко града и един кандидатства от името на няколко. Тези проекти са много интересни, така се експериментира с нови видове управление и партньорства между градовете и регионите. Това е изключително интересно. Yes, I'm coming now to the external relations. Сега за външните отношения конкретни дейности, свързани с тази тематика. Обсъждахме в групата този въпрос. Говорим и по общи въпроси, тъй като групата ни е много динамична. Um, така или иначе, аз примерно мога да посетя Корея на международно заседание, където да проведем семинар за европейските столици на културата не само европейските столици на културата, но изобщо столици на културата от целия свят. Много азиатци са активни. Тази инициатива, която в момента съществува в Източна Азия, за столици на културата в Източна Азия, идва от нашите европейски столици на културата. От опита ми в Корея, от контактите ни, Смятам, че може да се инвестира в подкрепа за обмен на културни програми и творци. Това е един от начините да подкрепим тези култури, да се свържем с всички инициативи, може би първо с Източна Азия, защото държавите там до известна степен са сравними и в Южна Корея, например, има градове, с размери като тези в Европа. Така че това може би е път напред да се тръгне на това наве, ниво, да се правят общи семинари и да доведе това до по-голяма мобилност на творците и засилено международно измерение на програмите за столици на културата. Обсъждахме възможността за по-стратегическо сътрудничество. Да се учим един от друг. Информацията, която получихме, е свързана с по-голям интерес към обмена между градовете. Хубаво е да има и мрежа, която да подкрепя този процес и тогава това ще е едно чудесно начало. Ja, yeah, vielen herzlichen Dank. Още веднъж сърдечно благодаря за цялата информация. Ще, тъй като няма други желащи сред членовете на комисията да се изкажат, ще дам думата на Барбара Геслер, която е ръководител на отдел към комисията е, да, благодаря, Петра. Благодаря е, за това, че ми давате думата. Мога само да се присъединя към коментара на е, депутатите и да благодаря на нашите експерти. Поздравявам ги за добрата работа, която са извършили. Това е работа в духа на всичко онова, което ние желаем да постигнем с столиците на културата на Европа. И така, благодаря на Барбара, благодаря най-вече на вас трите. Е, чудесно бе, че имахме е, три дами, които е, представиха експертните си виждания по столиците, европейските столици на културата. И така, за нас всичко това, което вършите е изключително важно. Информацията също ни е много полезна. Желая ви много успех във всичко ви ваши начинания. Благодаря. И така, сега ще прекъснем заседанието и в 11 е, часа ще продължим с заседание на координаторите. Е, благодаря. А останалите е, колеги ще видя, надявам се, в 15 часа на общото ни заседание с